Please take your seats. Моля, заемете местата си. Jag vill hälsa alla väldigt varmt välkomna till detta extra... Искам да ви поздравя с добре дошли всички вас на това специално съвещание на Комисията по проблемите на жените, което се провежда заедно с Комисията по външни работи и Комисията по развитие в присъствието на членове от подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана. Изключително съм щастлива, че можем да работим днес заедно и с нетърпение очаквам разгръщането на нашата среща. Предполагам, че ако никой няма нищо против дневния ред, може да го считаме за прият. Това е първо. Второ, Имаме днес възможността да разменим мнения с госпожа Мишел Башелет, която е заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН Жени. Изключително съм щастлива, че мога да поздравя с добре душа госпожа Башелет в Европейския парламент на нашата среща. Щастлива съм, разбира се, че госпожа Башеле прие нашата покана да ни посети в Европейския парламент във връзка с своята първа визита в Брюксел. Искам да подчертая, че Европейския парламент много активно пропагандира идеята, че трябва да има отделно специализирано звено в ООН по въпросите на равенството между половете, за да може да организира и подкрепя действия в посока на равенството. И така, ООН жени трябва да получи достатъчно финансови и човешки ресурси, за да може да бъде ефективно. Това е звено, което за наше щастие се ръководи от заместник генерален секретар на ОНЕ и лично госпожа Мишел Башеле. Всичко това се случи, което се борихме да бъде създадено, така че с нетърпение очакваме да чуем какво ще ни каже госпожа Башеле относно плановете си и бъдещите развития на ООН жени? Благодаря, госпожо председател, казва госпожа Башеле. Госпожо Ева Брит Свенсън, госпожа Ева Жоли, господин Александър Граф Ламсдорф, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря много на всички вас, че ми дадохте възможност да се обърна към вас за пръв път като изпълнителен директор на ООН звеното жени което всъщност означава равенство между половете и овластяване на жените. Това е огромна привилегия за мен и се надявам, че ще имаме много ползотворна дискусия. Преди около 60 години, когато а, декларацията за всеобщите права бе, беше обявена, беше наистина много интересно а, да а, чуем Елеонор Рузвелт а, и а, нейните идеи за това как могат постепенно да бъдат постигнати тези цели, а, да се повиши достоинството на жените, да се повиши уважението към тях и да заемат достойното си място. Много мъже и жени обаче продължават да живеят в голяма бедност, в неравноправие. По, почти половината, дори малко повече от половината на, на населението в света се състои от жени, които в, на голяма част са в неравноправно положение. И все още, въпреки дългия период от време, през което се бори. Много жени и момичета страдат от различни видове насилие. Принципите на равенството между половете наистина е вградено в работата и същността на ООН. В Париж аз бях с една друга своя шапка, а именно Световната здравна организация и проблемите по отношение на а, здравето, защото не всичко е, е въпрос на финансова и а, монетарна политика, но става въпрос и за социалната защита, и сме разработили програма, защото видяхме, че по време и след кризата всички държави, които разработиха програми за социална защита, успяха да избегнат най-сериозните последици от економическата криза, но и по-лесно се справят с последиците от кризата жените и социалната защита са толкова взаимосвързани. Бразилия, Мексико, Индонезия, Индия, Чили. Ние разработваме такива програми и жените са основните актьори в тях. Но все пак жените са а, жертва на толкова много а, неравноправие или насилие, че е много важно, си мисля аз, да се разработят а, тематични области, в които да работим в ООН. Говорим за защита, за закрила, за превенция, но говорим и за овластяване, за освобождаване огромния потенциал на жените, които те притежават по цял свят. Знаем, че жените са катализатор на промяната. Знаем, че ние сме изпълнени с нови идеи, с а, ценности, които са универсални. Ние сме стълбовете на много общности по света. Обедени сме освен това, че равноправието между половето е възможно само ако бъдат овластени жените. Ето защо ние се фокусираме върху няколко сфери, в които трябва да работим най-сериозно най-вече свързани с овластяването на жените. Нека да ви кажа какви са тематичните ни приоритети които всичките са свързани с овластяването на жените и защита на най-уязвимите. Често това са жени, но има и мъже. И така, разширяване, разгръщане на мащаба на участието и лидерството на жените в управлението. Това е една от основните ни пет а, области а, на а, приоритет. Липсата на власт много често е причината за неравенство, за невидимост на жените и техния принос. Разбира се, аз ще навляза в повече подробности малко по-късно. Втората много важна тема е економическото властяване или засилване на економическите позиции на жените, економическата автономност, финансовата автономност на жените е толкова важна, колкото и политическата. Третата сфера на приоритетно внимание е поставяне на край на насилието срещу жените и момичетата. Това е пандемия в цял свят, включително и в Европа. Четвърто, укрепване на задълбочаване по-скоро на реализацията на програмата за жените, мира и сигурността. Това е приоритет за националното планиране, за определенето на бюджета. Но нека да кажа и последната, на централно място, приоритетите за равенство в планирането и в изграждане на бюджета. А сега малко повече подробности. А, първо, всички вие сте мъже и жени, които работите като много усилено. Вие сте ментори и а, примери за подражание. Така че а, вие трябва наистина да заемате а, полагащото ви се място в борбата за равенство. А, наскоро посетих Кайро като част от делегацията на генералния секретар на ООН и искам да ви кажа, че бях наистина вдъхновен от това, което видях, как млади и не толкова млади жени участват в тези процеси заедно с мъжете и каква голяма е тяхната решимост да а, променят политически, економически и социален живот в своите страни. Аз се надявам, а, че усилването на ключовата роля на жените ще изиграе голяма роля в борбата за промяна в този регион. Мисля, че това е много важен въпрос, защото има поне две големи предизвикателства пред жените днес – а, нещо, което е много близо до сърцето ми, защото Чили живее а, в нещо, преживя нещо такова. А, прехода към а, демокрация. Това означава много правни и законодателни промени, организационни промени. Трябва да се разработят нови изборни а, закони, за да се осигури правото на глас, правото а, на събрание и така нататък но плурализма и а, разнообразието, това са основните неща. Това означава също и тези, а, възможността за тези жени, които в момента участват, да продължат да участват активно и след промяната. Нещо друго. Демокрацията означава да се предоставя. Демокрацията означава политически климатична промяна, но и социална справедливост и социална защита, социална а, справедливост. А, като казвам, имам предвид именно това, че трябва да се дава, защото има толкова много, много бедни хора, толкова много неграмотни хора, много висок процент безработица и така нататък и аз си мисля, ще се върна по-късно отново на темата, е, че това, което в момента се случва в Близки изток и в Северна Африка, трябва да бъде разглеждано много сериозно, защото иначе хората ще се разочароват и от друга, от друга страна, както те ми казаха, а, когато а, в а, Кайро вали, а в другите части на света си отварят чадърите, което означава, че наистина Кайро играе и ще играе много важна роля. Когато говорим за равенство между половете, знаем, че трябва да бъде променено статуквото. Правителства, парламенти, гражданското общество, международната общност са предизвикани да, да предприемат положителни действия, за да могат да променят в положителна посока статуквото. Но ако погледнем на света днес, ще видим, че в политическото ниво има около 19% парламентаристи, жени, които <clears throat> са средно за света. В Руанда, например, 54,7% са жени в парламента, 44% са жените в Южноафриканския парламент. И в Тихоокеанския регион също има големи успехи в тази насока. Това обаче върви бавно, макар и стабилно. През януари беше установено в съответствие с целите от Бейджин а, от 2005 година 30% от жените, а, жени трябва да участват. А обаче само в 28 страни тази година е, е, ситуацията е такава като само 7 от тях са в Европейския съюз. И всъщност 28 държави са а, а, тези, за които говоря, че имат повече или 30 или повече процента. Но само в 5 от тях има а, а, постигнат такава цел, без да има някакви специални механизми. 23 от тях трябваше да приемат съответно квоти или мерки за положително действие, за да се увеличи броя на жените. Ние трябва да подкрепяме жените а, а, и в това да бъдат обучавани как да провеждат изборните си, предизборните си кампании, например. Жените обаче трябва да бъдат овластени и економически. Например, преди а, 8 години Норвегия внесе закон, който а, на, посочва, че трябва 40% от членовете на управителните съвети в публично търгуваните компании трябва да бъдат жени. Днес те са 42% в Норвегия. През януари Френския парламент прие подобен закон, като даде 6 години на компаниите да го постигнат. Испанските компании трябва да го направят до 2015. Италия и Холандия също разглеждат въпроса за квотите. В Европа 45% от работната сила са жени, и в същото време само 11% са жените, които са на ръководни постове в корпоративния свят. Различни проучвания показват, че броя на жените в управителните съвети и сред висшето ръководство на економическите а, единици се увеличава, макар и бавно. Ето, а, вижте документа, има го и отвън пред входа на залата. И така, този принцип а, изисква от а, компаниите а, 30% поне от жените да са в а, об, а, ръководните органи и за равно, а, равна работа да получават равно заплащане. Знам, че има такава дискусия в Европейския съюз да се намали разликата в заплащането от а, 18% и също така трябва да се подобрат възможностите за наемане на жените а, в а, сред бедните и нискоквалифицираните жени в Европейския съюз. Уважавана работа е нещо, което трябва да се предоставя на жените. Знаем, че цените днес са, а, много променливи, което означава, че жените трябва да бъдат в центъра на различни разработвани стратегии, защото те в много случаи са тези, които изхранват семействата си. В много части на света се изисква а, участието на международните организации. В Иберия, например, а, а знам, че има много а, жени, които участват в економическия живот, в пазара, в а, производството. Ето защо ние започнахме една програма там защ... и започнахме да ги обучаваме да четат и да пишат. И наистина е много вълнуващо да а, видите възрастни жени, които а, а, са горди, че могат да а, си напишат името и да ми кажат, аз мога да чета и вече няма да могат да ме лъжат така, както до сега ме лъжеха. А, много са жените, които произвеждат, но ние искаме да ги обучим а, да а, оценят високата стойност на това, което произвеждат, за да могат и да получат съответното възнаграждение. Иначе те ще останат бедни до края на живота си. Ето това е много важен въпрос за нас. Но и в Европа жените, макар че са в много по-добра позиция и има а, недобри неща, като например а, жените мигранти, домашните помощнички и така нататък. Друг един приоритет, който споменах – прекратяване насилието срещу жените и момичетата. Това е пандемия наистина по цял свят. Изключително важно е а, овластяването на жените, за да могат те а, да подпомогнат прекратяването. Знам, че в Европейския парламент и изобщо в Европейския съюз това е много централна тема и въпреки увеличаването на броя на законите, които защитават насилието, а, жените от, и момичетата от насилие, продължава да е пандемия. Над 130 държави имат такива закони, но в много от тях изобщо не се под, а, реализират тези закони. А, и в много случаи съдиите просто освобождават а, а, подсъдимите. много голяма част, е, една трета от е, жените по някакъв начин а, са били жертва на някакъв вид а, е, насилие. И това означава много висока цена защото това е не само за личния живот на жените, но на семейството, отразява се на образованието и възпитанието на децата. В някои страни а ние дори успяхме да калкулираме колко струва, не само в хуман, от хуманна гледна точка, но и колко струва економически на дадена държава в семейството или в стабилни партньорски двойки има такова насилие. В Индия едно е, изследване установи, че по 5 дни средно жената на година е, отсъства от работа поради домашно насилие. 5,8 милиарда долара струва това насилие на САЩ. 7% от БВП на Канада през 2005 година е представлявала загубата, а в Австралия 13,5 милиона долара. С поредица от други последици. И наистина – сериозно трябва да се заемем с окончателното а, премахване на такова насилие. Ние трябва да намерим а, правилния механизъм, който ще накара всички правителства по света да спазват а, закона а, за а, ненасилие срещу жените. Ние, разбира се, се обръщаме към мъжете и момчетата да ни помогнат в това. И толкова много жени са а, били предмет на такова насилие, че те трябва да получат и подкрепа, социална мрежа, която да ги закриля след като са били жертва на такова насилие. Надявам се, че ще имаме подкрепа за тази инициатива в, бъдещ... в следващите няколко месеца от най-високо равнище. Толкова много жени и деца са жертва, че трябва да ги обхванем в а, мрежа, която да им осигури безо, а, безопасност и защита. И накрая бих искал да спомена а, това, което беше направено от госпожа Свенсон във вид на доклада от името на вашата комисия който приканва да се постави край а, на а, насилието и да се счита с насилието вътре в семейството за престъпление и автоматично да предизвиква наказателно а, преследване. И така, дами и господа, надявам се ви е ясно, че има наистина ужасяващи неща, свързани с насилието и това се случва много често в области с конфликти. И въпреки това, че жените са основно жертви на такова сексуално насилие, много рядко а, могат а, да се видят жени сред тези, които взимат решенията или водат преговорите по прекратяване на а, бойни или други а, действия. Само Само в 16 случая беше упомената на жената като жертва на а, насилие в а, конфликтните зони. А, а жените, знаем, винаги са жертва и а, с, а, се считат за враг о, в а, а, области на конфликт наистина постигаме много неща, обаче това е много бавно. Ето това са нашите пет приоритети и ние си партнираме с цялата система на ООН, за да можем да увеличим броя на жените като медиатори, а, жените, които да участват в миропазващите единици на ООН, които биват изпращани в зони на конфликт. Ние също така стимулираме страните да изпращат все повече жени в своите контингенти. в Либерия, например, имаше доста жени в индийските сили, които наистина се оказа, че са изключително ценни а също така и в Министерствата на отбраната. Жените трябва да присъстват, жените трябва да са и в униформа и с пушка в ръка, за да покажат, че те могат и това овластява жените, дава им повече основания да се самоуважават. Искам да благодаря на Европейския съюз за подкрепата по приложението на а, резолюцията на ООН във връзка с равенството между половете и това, че през 2010 година ни подкрепихте във връзка с отбелязването на 10 годишната от подписването на конвенцията. И отново, като започнах да говоря, казах, че ако искаме равенство между половете, трябва да овластяваме жените. И виждаме, че във всяка област, ако жените нямат власт, ако нямат равнопоставани възможности, те никога няма да участват в взимането на решение. Какво става с процесите по договаряне на условията за подписване на мир. Например, в Непал маоистката партия 40%, а, а, маоистката армия 40% представляваха а, жени. А, те имаха а, позицията да повишат глас и да бъдат чути. Аз искам да въоръжа жените по начин, по който ще им даде възможност да кажат нещо и да бъдат чути и да се съобразят с тях. Разбира се, има още много други области, в които а, жените трябва да работят. А, женското здраве, например а, жените, живеещи с ХИФ и СПИН. Има още много а, организации, СЗО, а, ПРООН и така нататък. Ние работим с а, тях и разбира се ще укрепваме работните си връзки и по въпросите на миграцията, и на домашните помощници и така нататък. Ние ще работим с тях. Говорим за образование на младите момичета. Това е изключително важно. ЮНЕСКО е основната агенция, но ние ще работим с тях и ние предприемаме различни инициативи. Исках само да подчертая, а, кои са основните ни приоритети. Както виждате, те са доста амбициозни, но трябва да бъде така, защото трябва, не трябва да мислим на дребно, трябва да мислим на едро плана за действие по равенството на половете и овластяване на жените на Европейския съюз. Това е изключително важно. Например, решението за разработване на стратегия между Европейския съюз и ООН жени. Това е партньорство, което е много важно. Аз а, знам много добре колко много са предизвикателствата пред нас, но ние ще се справим. И аз Смятам, че винаги, когато ни се даде възможност, ние нямаме граници на това, което можем да направим като майки, родители, министри на финансите, държавни глави, жените а, са добри в промишлеността, а в а, образованието и във всяка една друга сфера. Стига да се отприщим, както се казва. Просто стига да имаме възможност да си покажем потенциала. Благодаря за вниманието. Вам так ми. Благодаря много, госпожо Башле. Благодаря за това отлично представяне, което беше и много подробно и убедително. Вие прегледахте много теми, борбата срещу насилието, властяването на жените, но преди да дам думата на представителите на членов на Комисията по външни работи и на Комисията по развитието, бих искала да ви кажа, че трябва да бъдете много кратки в изказванията, много сте многобройни сте, всички искате да се изкажете, но нека доставим и малко време на госпожа Машле да може да отговори на вашите въпроси. За това ще бъда много строга. И сега давам думата на Комисията по външните работи. Господин граф Ламсдорф, който е председател на работната група за връзки между Европейския съюз и Обединените нации. Благодаря, госпожо председател. Бъдете добра, добре дошла от името на Комисията по външните работи и работната група Европейски съюз ОНЕ Нашата делегация е, посети както всяка година, съответните органи, с които работим в ООН, ние приветстваме и вашия избор на този е, висок е, пост. Е, ние бихме искали равноправието между мъжете и жените да бъдат приоритет. Сега, наш, нашата подгрупа има известни загрижености. Знаете, тук в Европейския съюз има координация на работата между, различ... между различните органи, различните комисии, но вие споменахте ЮНЕСКО, споменахте Уни... УНИЦЕФ, споменахте програмата на ОНЕ за развитие. Ние имаме също много приоритети, но как може да се осъществи е, общата координация между е, тези е, раз, различни органи и нашите органи? От друга страна, знаеме, че е, съвета за сигурност и ООН са приели много, много, много резолюции за равноправието между мъжете и жените, прекратяване на насилията и е така нататък. От друга страна обаче сме свидетели все още на насилието като е, оръжие е, в е, е, в зони на конфликт, е, е в зони с е, бойни действия. И бих искал да се спра и на още един въпрос. А, стабилността и мира и ролята на жените за поддръжка на поддържане на мира. Вие споменахте а, ролята на, на жена женските военни формации. А, знаеме, че и в Либерия има цели батальони, които са само а, жени. Може би трябва да направим това и в Европа. Благодаря, господин Ламсторф. Сега давам думата на председателката на Комисията по развитие. Е, от, от името на Комисията по развитие бих искала да ви пожелая добре дошла, госпожо Башле. Знаеме, че положението на жените не се е подобрило в света. Чули и слушахме представители на а, жените от а, Пакистан, от а, Иран, от Африка. Те ни, каз... Те ни разказаха за ужасните случаи на насилие към е, жен... на жените в техните страни, бедността на, на жените. А, нека не забравяме, че, че до дори в а, развитите страни нещата не стоят по-добре. Вижте а, изборите в, в, в Франция миналата седмица. Политическите партии са готови да си а, платят а, глобите, вместо да включат а, а, необходимата бройка жени в а, а, а, техните редици. Е, само 6%, само 6% от кандидатите бяха жени. А, е, знаете, че в Норвегия бе, при, бе прият е, закон е, за равноправието квотата за положителната дискриминация. Когато този закон беше прият, имаше брожения и, и, и демонстрации. Така че мисля, че няма, няма, няма по-добър, е, по-добра кандидатура, няма под, е, по-подходяща човек от вас, госпожа Башле, е, за оглавяване на тази нова служба в ООН. Вие сте модел за нас и ние сме убедени, че вие ще постигнете успех. Благодаря ви за всичко, което правите и ви пожелавам много успех. Благодаря, госпожо Жули. Сега ще дам думата на координаторите от Комисията за жените. Първо госпожа Едит Пауър от групата на НП. Две минути. So Благодаря много. За нас е наистина голяма чест да можем да обменим мнения с вас. Всеки регион, всяка част на света има свои проблеми, свои приоритети. Но аз искам да спомен, спомена един успех. Преди два дни съвета прие нови законодателни инструменти за борба с трафика на човешки същества. Това е един по-нов, по-модерен инструмент, който може би няма такъв размах като конвенцията на ОНЕ, но при всички случаи смятам, че това е един успех и едно постижение. Бих е, е искала е, да задам един въпрос. Пред, преди година посетихме ОНЕ. Тогава вашата служба беше в е, етап на подготовка и между, между другото искам и да ви поздравя за, за а, вашият висок поста. Но тогава, преди година, обсъдихме много проблеми, включително и смъртността при родилките. Това е един много голям проблем. Повече от 500 хиляди е, жени е, умират или по време на бременността, или при осложнения е, в момента на раждането. Кажете ми какво можем да направим заедно, съвместно, за да постигнем да постигнем някакви успехи в тази област, защото не, не, не, не считам, че е уместно 500 хиляди жени да умират всяка година, давайки живот. Благодаря. Сега ще дам представителите на различните политически групи. Госпожа Естрела. Благодаря. Искам преди всичко да благодаря на госпожа Башле от името на групата на социалистите и демократите за това, че отдели време за нашата среща. Голяма чест е човек да я изслуша, да я види лично. Ние много се зарадвахме, когато беше е, избрана да ръководи Чили, сега в ООН е. и с удоволствие установяваме, че ООН е отдава голямо значение на равенството на двата пола. Ние много разчитаме на а, вашата ангажираност, госпожо Башле. Искам да се върна към една тема, която споменахте, за да наблегна малко повече на нея, а именно насилието срещу жените. Вие изнесахте и статистически данни, които показват колко сериозно е положението. И какъв, колко приоритетно трябва да се действа. А, може ли би ли могъл Европейския парламент да се включи в усилията за премахване на насилието към жените. И един по-личен въпрос. Когато бяхте избрана за президент във вашата страна, ви питаха как ще съчетаете семейния си живот с тежката отговорност на държавен глава. Странно обаче никой не задава такъв въпрос на мъжете, само жените е, е, ги питат как ще съчетаят е, професионалния с личния живот. И тук това разкрива нещо доста интересно. Тоест, че когато една жена влезе в политиката, тя се изменя. А, а, а всъщност не, когато една жена влезе в политиката и самата политика се променя. Защо трябваше да ни кажат това? Благодаря, госпожо Истрела за госпожа Парванова от името на групата АЛДЕ. Благодаря, госпожа Башле. Е, е, като чета вашата, вашия курикулум, имам чувство, че чета моя. И аз съм започнала кариерата си като педиатър. Вие сте наистина е, наш, най-върховният представител на нашите въжделения. Както каза Едит Бауър, ние е, Очакваме много от е, постигане целите на хилядилетието. Вчера тук нашата, наша работна група обсъди въпросите, свързани с хив, спин и целите на хилядолетието. Отчетахме, че сме постигнали една трета от целите си за 11 години и имаме още само 4 години, за да постигнем останалите. Става дума предимно за цел номер 4 за здравето на жените и децата. Мисля, че тази тази, тази, тази, цел трябва да бъде е, изпълнявана и всичките действия трябва да, да се свързват е, тясно с другите е, цели. Така че и ние, и вие трябва заедно да работиме за изпълнение целите на а, хилядолетията. А, вторият ми въпрос е е, жените в зоните на конфликти. Е, очаквахме с е, и приветстваме събитията в Северна Африка и Близкия изток. Но какво ще стане с жените и какви ще бъдат инструментите, които ще използвате, за да преговаряте в тези золи, зони относно бъдещето на жените? От името на зелените Давам думата на госпожа Кил Нилсън. Минута и половина. Благодаря, госпожо Башле. Като докладчик за живота на жените и промяната в климата, готвя един доклад, в който ще формулирам препоръките за отчитане на пред препоръките от конференцията, е, от досегашните срещи на върха и, и предстоящата конференция в, в Дърбан. Какво мислите за ролята на жените в борбата срещу промяната климата и въобще какво мислите за а, е, ролята на а, е, срещите на върха в това а, отношение? В е, Международната комисия за жените е, е, участваха жени от Израел, Палестина, и, тази комисия всъщност се занимава с ролята на жените в усилията да се реши на израел пакистинския конфликт. Жените се борят активно против окупацията израелската окупация и е, не се подчиняват на заповедите е, да не навлизат в окупираните територия. Можете ли е, да гарантирате, че вие ще е, дадете подкрепа на нашата коалиция на посреднички в името на мира? Так, мисис Кил Нилсен. Благодаря, госпожо Кил Нилсен. Сега от името на консер... групата на консерваторите и реформата е госпожин... господин Шимански. Благодаря много от името на европейските консерватори и реформисти. Бих искал да ви поздравя с добре дошла, госпожо Башле, и да ви пожелая успех в вашата работа. Този успех ни е наистина много необходим на всички ни. Бих искал да, да кажа какво правиме ние за защитата на жените. В нашата комисия членовете на нашата политическа група те работят за улесняване на жените да станат предприемачи и за осигуряване на свобода на движение в Европа на всички. Същ, същ, Съще, но ние се борим и за подобряване на условията на работа, за да могат жените да съчетават по-добре личния си живот с професионалния си живот. Но важното е не е само да се създадат и нови работни места, важното е тези работни места да бъдат качествени. Знаеме, че много голяма част от бедните трудещите са всъщност жени. Нашите колеги от Комисията по заетост също работят по този до този проблем. Имам, имам предвид и неравноправното заплащане. Благодаря, господин Шимански. А сега от името на Обединената глевица, госпожа Фигейредо. Имате дума. Президент. Благодаря ви. И аз искам да се присъединя към колегите и да приветствам присъствието на госпожа Башлен. От името на Северната обединената левица искам да заявя, че миналата година присъствахме на едно заседание в ООН, на което засягахме този род въпроси и Всички настоявахме проблемите на жените да станат по-видими. Много често знаете, че е, бедността е свързана предимно с жените. И то не само в е, страните, където има въоръжени конфликти и войни. Между другото, в страните, където има конфликти, жените са най-сериозно пострадавшите, основните жертви, но дори и другите страни, те, са, те страдат от проституция, от трафик с човешки същества и това са области, в които трябва да положим особени усилия, защото има хиляди и хиляди жени жертви на а, мрежите на трафикантите. Освен това, в международен мащаб трябва да се насърчава достъпа на жените до заетост, до труд. Знаете, че много често дискриминацията се основава на самата роля на жената, на майчинството. Това е абсолютно недопустимо. Какво мислите за това? Благодаря, госпожо Фигередо. Сега предлагам да дадем думата на госпожа Башле, за да отговори на въпросите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите, как да, да си сътрудничиме с останалите институции на ООН. Знаете, че ние имаме три мандата в нашата служба. Първо, създаване на нормативна база, т.е. международни критерии. Второ, на, на развиване на програми и планове за действие, т.е. прилагането на резолюциите и съответно приложенията на критериите и трето координация и отчетност. Смятаме, че нашата служба ще работи успешно, ако има по-добро координация между различните институции на ОНЕ в името на жените. Така че ние разполагаме с мандат за по-добра координация между различните служби, но също и за повече е, отчетност. Ние не, се, не читаме, че сме е, полицията на равноправието, но, но бихме искали е, да се създаде синергия, за да могат да се постигнат е, целите. Ние не искаме да, да направиме само повече, да вървиме напред, а, а тази, тази дейност да бъде и качествена, и а, е, последователна, и да има наистина последици, положителни последици върху а, а, състоянието на жените. А, разбира се, е, сега не, не, не, мож, не можем да очакваме чудеса, не можем да кажем, че ще бъдем великолепни, но, но ви уверявам, че ще, ще се опитваме да направим колкото може повече, как, колкото може по-добре, за да ем, изпълним очакванията на жените. Вие споменахте и резолюцията на ООН за е, положението на жените в регионите с конфликти е, след е, конфликт. Става дума за резолюция 1325. Ние работиме с Марго Валстрем в тази област. Как казахме, че и уверихме, че ще и че ще и пред, пред, предоставиме така и, и, и, и жива сила, и анализи, и информация. Работиме и в областта на осигуряване достъп до, до съдебно производство, до правосъдие на, на жените, до за това виновниците за престъпления да бъдат наказани. Нека не забравяме, че в, в, в, в много страни се провеждат избори и е, част от тях са и кандидатки и те много често са жертви на насилие, на е, опити за сплашване. А, вие Споменахте и вие споменахте а, Палестина и по какъв начин можем да помогнем за посредничество а, в името на мира. А, работиме с а, палестинските и израелските жени за създаване на по-мирни условия на но в много африкански държави бившите воюващи сядат около, сядат около масата на преговорите, обаче не, не, не канат жените. Разбира се, ние никога не можем да наложим посредници, не можем да поискаме да има такива посредници и жените също да бъдат е, включени. Затова ще развием една е, много широко обхватна програма в тази област. Получили сме средства от Норвегия за тази цел, за под, да подкупим подкрепяме жените, да ги насърчаваме да развиват техните умения, да също така да насърчаваме и мъжете да е, играят ролята на посредници в е, различните преговори и на трето място по-голямо участие на жените. Било то в полицейските сили, силите на реда, в военните сили, за да могат жените да покажат своите, своите умения. Защото това е една, е, един модел и за другите жени. Жените получават самочувствие, като когато видят, че други жени успяват. Знаете колко е важна ролята на модела, на примера. Защо, защото тогава, когато има модел, вече няма препятствия пред е, мечтите, пред е, надеждите. Нека да споменеме и при, е, примера на финландската президентка, която отишла в детска, детска градина, Кой разговорила с децата и се, тя попитала едно момченце, искате ли да искаш ли да станеш президент на републиката, той каз, и то отговорила в тази държава, мъжете, мъжете не могат да бъдат президенти. Така че, в други страни обаче жени, не е много трудно за жените да изразят тъмнението си, да се наложат. А вие... в Танзания, в много от страните на юг от Сахара. Селските стопани, земеделците всъщност са жени те а, обаче не могат а, да наследат а, земята, защото ако жените нямат синове, например, те не могат да бъдат собственички на земята, защото земята се, а, се дава на, на, на мъжа, на чичото, на, на мъжа. И така нататък. Беше споменато а, смъртността сред, родител, а, сред а, родилките. А, да, това е една тема, която е много близо до сърцето ми, защото съм и лекар. голям панел организирахме, за да помислим какво може да се направи. Огромен е броят нещата, които могат да се направят, обаче спецификата от страна до страна доста се различава. Важното е да се анализира какви са проблемите, защото, например, когато аз бях президент на моята страна, ние започнахме една кампания кампания с, цяла мрежа от хора с, с а, президента на Танзания, освен Чили и така нататък. Ние имаме много добри индикатори и постижения в Чили. А затова работим и с Парагвай, Еквадор, Боливия. Ето кое е важно да се установят проблемите. Например, в Танзания а, се установи, че няма акушерки. Ето защо 5000 акушерки бяха обучени. На друго место няма транспортни средства, за да могат да бъдат а, превозвани жените, когато а, започнат а, предродилния си а, период. Ето защо е необходимо програма да се прави. Ние знаем какво трябва да се направи а, вече, защото анализираме проблемите и знаем какво е най-важното. Е, много ми се искаше да мога да отговоря на още а, въпроси, но напишете ми ги, моля ви, защо ви отговоря. Да, благодаря, госпожо Башелей. Аз сега искам да дам думата на заместник-председателя, а на подкомисията по сигурност и отбрана. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Башле, наистина е голямо удоволствие, че сте тук сред нас. Трябва да кажа, че във вашата дейност аз открих а, въпроса а, отговора на въпрос, който американците често си задават. А защо най-добрия за мъжките служб, работи е винаги или много често жена? Еми така е. Имате подхода, знаете спецификата и а, като министър на отбраната, и като президент и така нататък – знаете какво значи конфликт, как да бъде а, отложен или преодолян и а поредица от други умения, които сте натрупали в други области. А ето защо съм уверена, че ще увеличите е, ефективността на всичко, което се заемете. Имам един въпрос. А, бях член на административния съвет на Инстро и разбрах, че ще реорганизирате тази, това изследователско звено и ми се иска да чуя какво предвиждате точно. А сега искам да дам думата на членовете на Европейския парламент. Искам да ви напомня, че имате само по една минута. И, за съжаление, ще трябва да бъда много стриктна. Да, госпожа Комара има думата. Заповядайте. Благодаря. Наистина голямо въж... щастие, че сте тук при нас по време на унгарското председателство. И за това се надявам, че ще бъде приета най-важната, т.е. най-подходящата директива, за да канализираме още по-добре своите усилия. Ами, Образовате ли мъжете, а образовате просто мъжете. Образовате ли жените, е, образовате цялото общество. Ето защо е важно жените да бъдат образовани. Така че много се радвам, а, че а, програмата ви включва толкова важни пет елемента, защото наистина бедността е един много голям проблем и ние трябва доста сериозно да се заемем с това. Един кратък въпрос. Обедена съм че вие като ам, образец за подражание искам да попитам, кои са вашите първи три приоритета? Благодаря, госпожо Камай. А сега господин Салафранка. Благодаря, господин председател. <laughs> Бих искал да приветствам госпожа Башле, представителка на Чили, която сега заема висок пост в е, Обединените нации. Планът и програмата, която вие представихте, е много амбициозна. В нашата комисия ние е, разглеждаме и обсъждаме ролята на Европейския парламент е, в други международни организации, включително и в ООН. Имаме известни трудности в е, нашето сътрудничество с ООН. Е, бих искала, бих искала да ви попитам с какви бюджетни ресурси, с какви средства разполагате за постигане на целите, които изложите предложихте. Е, не смятате ли, че след като Европейския съюз е в крайна сметка от основен донор, не може ли и не, не би ли било уместно да имаме един многогодишен план за сътрудничество между нашите две институции? но ние при всички случаи ще ви, помаг, ще ви помагаме, каквото и да правите и ви пожелаваме много успех. Thank you very much, President. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да пожелая добре дошла на госпожа Башле. Радвам се, че тя заема този висок пост и, и благодаря за изказването. Аз самата бях докладчик по един много важен, според мен, доклад Жените и бедността в Европейския съюз. Това е едно, една цел, която, за която всички трябва да се обединим, за да се се, а, за да постигнем резултати. Вие сте просто една от момента от най-овластените жени от света и просто искам да ви поздравя за това. Но, как виждате нашето бъдещо сътрудничество в борбата с бедността, защото знаете, че е, бедността, лицето на бедността е жената, лицето на миграцията, на иммиграцията е жената. Е, още, една, още едно изречение. През юни вие ще е, изложите стратегическия план на изпълнителното бюро? Кои ще бъдат основните елементи? Сега си давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожа Ернст. Е, благодаря, госпожо Башле. Много се радвам, че сте сред нас и ви пожелавам много успех в бъдещата ви дейност. Но а, замислих се за правилото с 300% за 300%. В а, Германия а, една канцлерка наложи вето а, на тези 3%. Тя каза, че тези проблеми не могат да се решават а, чрез закони, че нещата трябва да станат от само себе си, доброволно и на практика а, дискусията приключи. Знаеме, че в Германия, в органите, в кои, които взимат решения, в органите на властта, пред, жените практически отсъстват. А, същото въжи и за големите предприятия, а това е една богата, една една демократична страна. Така че моят въпрос е следния. Казахте, че пет страни са наложили 30% с незаконодателни инструменти. Как са успяли да наложат това правило без да приемат специално законодателство за това? Защото дори в, в страните, в които бе прието законодателство, не, не бе постигнато това равноправие. Следващ госпожа Мунис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Башле, за това, че сте тук сред нас. Международните е, събития, на които сме свидетели, в никакъв случай не могат е, да поставят на втори план равноправието между мъжете и жените. Знаете, че през 2009 година ние приехме резолюции в този смисъл и Европейския парламент е приемал и много други резолюции за равноправие между мъже и жени в най-различни области, но това са на практика едни е, така генерални постулати, които съдържат много красиви, интересни неща, но когато нещата стигнат до практика, до реалния живот, нещата са много по-сложни. Е, Испанското социалистическо правителство прие план за борба срещу насилието над жените. Това беше една от едно от първите мерки на нашето правителство, но конкретните из, изражения на този закон са твърде далече от разпоредбите. А, в качеството си на докладчик и на, на член на Комисията по външните работи съм, се, интересуват, се интересува много от сътрудничеството с международните организации. По какъв начин можем да канализираме допълнително усилията си, а, за да можем да ви помогнем? Има ли и Е, имате ли по-специални отношения с другите институции на ООН и други инструменти, с които да рационализирате сътрудничеството си? Сега, госпожа а, Луначек, радвам се, че сте тук а, сред нас, тъй като ви, вие сте е, много заета, успявате отлично обаче да съчетаете своя личен и е, професионален живот. Сега ще продължа на английски. Е, нали, в нашето общество смятаме, че трябва да разглеждаме нещата широко обхватно, че жените могат да постигнат всичко, но първо, е, какъв, с какъв бюджет разполагате? Това е един въпрос, който искам да ви зада. Защото знам, че до известна степен е, това са само доброволни вноски от, е, страни на, от страна на страните членки. Значи сигурно нямате много а, средства. Второ, жените и в зоните на конфликта, резолюция 18 и 20. И трето, Е, до, до, до, до достъп е, до е, а, аборти, то безоп, без, безопасни аборти, достъп до а, противозачатъчни средства, правата на лесбийките. Това са все проблеми, които са в а, вашия... В... Аня. Ми прегунтая госпожа Ромеро. Добре дошла. Искам да ви задам въпрос за насилието срещу жените. В много държави не се прилага законодателството, това беше споменато. Затова се питам, не е ли време да се приеме една конвенция от ООН. Е, може вие да поемете инициатива, в която да се даде точно определение на насилието като престъпление и то да бъде включено в наказателните, наказателния кодекс на различните държави като сериозно престъпление, което има съответната тежка санкция. Съвета на Европа ще предложи подобна конвенция за насилието. В Европейския съюз също има директива, но смятам, че ако има една международна конвенция, бихме могли да засилим превенцията, усилията за премахване на това явление и да, да се гарантираме най-вече взаимното признаване на а, насилието като престъпен акт. Благодаря, господин Ромеро. Следващия рато. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Башле. Като председател на баския парламент бях на посещение в Чили в началото на вашия мандат като президент на тази държава и установих, че мерките ви в областта на социалната политика на времето се критикуваха, но сега на никого няма да хрумне, да ги критикува. Благодаря ви за смелостта по това време и приноса за вашата страна. Факта, че жените работят, допринасят за мирния процес, занимават се с децата, участват в социалната политика, работят в конкурентноспособни предприятия, а не пречи те да не са достатъчно представени в политиката. Вие ни дадахте някои цифри. Дори в нашия парламент няма единодушна позиция. Затова трябва да се води целенасочена политика за участието на жените в политиката. Самите мъже много често се съпротивляват. Участието на жените ги плаши. Дали сред приоритетите, които споменахте, предвиждате да работите срещу стереотипите, т.е. да се спрете на новия облик на мъжа, освобождаването от, на мъжа от негативните за, сами, за самия него стереотипи, стереотипи и възможностите по този начин да се ползва пълноценно от равенството. Госпожо Коща, Коста, благодаря Следим от близо, макар и от разстояние, вашето, вашата кариера, вашето развитие. Вече много неща бяха казани и затова искам само да задам два въпроса. В борбата срещу бедността която, както казахте, носи лицето на жена или на малолетни деца. Приждате ли някакви специални, конкретни инициативи, които да се осъществят от вашия генерален секретариат? След Европейската година, посветена на бедността, парламента, нашия парламент прие една платформа за борба с бедността. Е, една през декември беше прието решение за микрокредитите, микрофинансирането, което е изключително важно. Бих искал да знам дали вие също възнамерявате да предприемете някакви инициативи в полза на автономията на жените и борбата с бедността. Знам, че е, има комитет против дискриминацията и главен секретариат. Има ли връзка между двете структури? Защото има връзка между работата им. Благодаря ви, госпожо Коста. Остават още точки в дневния ред. Моля ви се, ограничавайте въпросите си до една минута, защото госпожа Башле ще тръгне в 10.30. Госпожа Краца. Благодаря, госпожо председател, госпожо Башле. Както видяхме, целите, които формулирахте са в пълно съответствие с целите на Европейския парламент и на нашата комисия по отношение на жените, защото те трябва да бъдат образовани, ако искаме да се случат всички тези хубави неща, за които се борим. Мисля, че вашата визита е от изключително голямо жел... значение. Ние просто трябва да установим, т.е. да налеем основите на нашето сътрудничество, да установим кои са първите стъпки, за да можем да започнем тяхната постепенна реализация. Но е, подчертавам, вашата визита е само началото на нашето сътрудничество. Благодаря, госпожо Каца. Госпожа Клас. Благодаря, госпожо Бешле. Добре дошла в, в Брюксел. Вие сте ни позната предимно като президент на Чили. Идвали сме с делегация в вашата красива страна и сме много щастливи, че сега заемате толкова важен за жените пост. Това напълно отговаря на вашето развитие. Вие споменахте и ролята на мъжете. Да, ние заедно ще осъществим напредък вие споменахте затрудненията с финансирането, бюджета. Аз съм докладчик за района на АКТБ е, и по проблемите с водата, липсата на вода. Знаем, че жените играят роля и в тази област. Всъщност те се борят на най-различни фронтове в Конго, например, избирателното право въобще не е демократично, да много ограничава избирателните права на жените. И това не е в полза нито на мъжете, нито на жените. Госпожа Гомеш, благодаря, госпожо Клас. Благодаря ви, госпожо президент. Какво можем да направим за жените в Египет и Северна Африка предвид всичко, което става в момента? А, аз бях на посещение в Кайро, имах контакти с египетски жени и бях ужасена от това, което ни казаха. Тези жени, които бяха манифестирали на площад Рир през март бяха, са били обидени и насила са ги е, проверявали дали са девствени. Въпроса с правата на жените е централен въпрос в е, този процес на преход в Северна Африка. За, за нас тук в парламента, но сигурно и за ООН. Какво мислите за ситуацията в Кайро? Благодаря, госпожо, че дойдохте тук при нас в Европейския парламент. Ние сме много доволни, че сте сред нас. Искам да попитам а за мерките за планиране на семейството. А, миналата година имаше една кампания Моето тяло и моите права. А, планираното семейство е нещо, което е, е, се отнася много силно до тази тема, защото знаем смъртността сред родилките а, или а, на а, бременните жени наистина а, е много сериозен. Знаем, че под, е, че е, има, например, държави като Йемен, които а, т, т, т, страни, в които жените раждат по 10 и повече деца, без дори да са ходили на лекар. А освен това, контрацептивите са а, забранени на някои места или пък а, са против културата. Какво смятате във връзка с а, семейното планиране. Благодаря. Госпожа Каца има пак думата. Искам нещо да кажа, което е сериозно като развитие в Европейския съюз. Преди да говорим за усилията, свързани с това, че процента на жените трябва да е еди какъв си в е, управителните съвети и така нататък, което е факт в Норвегия, Франция, Испания, Холандия има закони и има специфичен а, конкретен дебат, който се води в Италия и Белгия. В момента а, ние работим а, в Европейския парламент върху един доклад и аз имам голямата чест да бъда докладчик. Тоест, ние а, се, а, сме се заели с това да дадем законодателна инициатива. И сега има доста въпроси. Нека да дадем думата на госпожа Башелей. За съжаление, аз имам дори по-малко от една минута и сигурно няма да успея да отговоря на всички ваши въпроси, но, както вече беше казано от много от вас, това е само началото на нашето сътрудничество. Ние полагаме в момента основата на сътрудничеството между ОНЕ, звеното за жени, жените и равноправието между половете, Европейския парламент и вашата комисия. Нека да спрем да правим нещата паралелно, а, които са важни сами по себе си, но не могат да имат чак такъв голям ефект, както биха имали, ако обединим усилията си и правим едно и също едновременно. Рио плюс 20, е, да, това е за устойчивото развитие там за пръв път в Канкун – Нещо беше споменато за жените и измененията в климата. Това е толкова важно. Да, жените а, могат да бъдат част от решението. Ние работим в тази насока и ще продължим. Не, че, а, не, а, ние имаме наистина много специалисти, но нашия екип трябва, разбира се, да а, използва а, знанията на експерти, които ще привлечем, защото там има нещо много важно и съществено, което ние като жени трябва да а, дадем като послание. Но искам да подчертая, че без овластяване на жените ние няма да достигнем а, целите на хилядолетието. Това е съвършенно ясно. Аз не мога да отговоря, разбира се, на всички въпроси, които вие зададохте, но много се говори, а много подкрепа се оказвано на думи. Ние обаче трябва да мислим какво още може да се направи. Едно от нещата, по които аз работя е, че съм много убедена, че правата на жените са правата на а, човека но това не е много лесно да се внуши, да се разбере от мъжете. Ето защо ние работим по този казус, казус економически, политически, социалните му измерения ще бъдат попълнени с материя, с съдържание. Каква е функцията на изследването? Изследването а, развойната дейност, научната дейност. Това са изключително важни, <clears throat> важни неща. Ето защо ние изграждаме една много добре а, структурирана мрежа, за да можем да споделяме информацията, която се набира от всички тези центрове научни с. А, а всички, за да се разбере колко много се губи от това, че не се дава достатъчна възможност на жените да се изяват по целия свят. Да, госпожа Естрела, да, наистина права сте, а, че политически правилно не е да се пита как се справяме с а, роля на жени, политици и така нататък. Ами не знам какъв е политически коректния отговор, но мога така под сурдинка да ви кажа, че е изключително трудно. Е, не може да си изиграят всички тези роли по един и, еднакъв, а, по един и същ начин а, а, е, ние все искаме да сме съвършенни. А, искаме а, да а, са ни щастливи децата, да ни е чудесна кариерата, да ни е добре поддържана къщата и не може всичко това да стане. А ако работите в политиката повече, някои други неща куцат, но а, невъзможно е. Не, не трябва обаче да се заменя количеството с качеството. Трябва да поддържаме ни качествени отношения с семейството си, но трудно е, трудно е. Жените могат да напредват много неща, но защо да е отговорност а, на жените само да са чудесни децата, като отглеждане, да е чудесна къщата и така нататък? Добре де. А, когато бях президент, ме попитаха, а добре да няма ли да се наложи децата ви да отидат на психиатър, поради това, че майка има е президент. И аз а, попитах в отговор. Добре да, а, а попи, ще попитате ли един мъж, ако стане президент, такова нещо? Ами аз съм ам, самотна майка и съм намерила е, решение, справям се, не казвам, че това е най-доброто възможно решение, но колкото повече жени са в политиката, а в а, процеса на взимането на решение ще намираме все повече начини да, а, например, да изградим по-гъста мрежа от ясли и детски градини, да улесним живота на а жените, за да си изпълняват всички роли по възможно най-добрия начин, да съчетаят а, професионалния, семейния и обществения си живот. Разбира се, че семейството и съпруга или мъжа до вас трябва да помага. Това е изключително важно също така. Още една дума за Египет, защото за мен е много важно. Египет е един символ. А когато се срещнах с тези млади момичета, това са фейсбук генерацията – защото докато си говорихме, те си бяха с компютрите там и пишеха непрекъснато. И всъщност а, много повече бяха участниците в това, а, тази среща, отколкото физически присъстващите. Ние бяхме. А, а, те казват, ние бяхме там на площадите, а, а сега сме невидими, няма ни. Отидохме при политическите партии, казват те и казахме, искаме да участваме така. Не, не, не, нека малко да се пооталожат нещата и след това ще а, можете да започнете и вие да работите. Това се оказа, че навсякъде е така. Там, където е имало а, турбуленции а, и конфликти, така се случва на много места. Политическата ситуация не е ясна, политическите партии са много слаби, не знаят как ще се справят на полит на президентски и местни избори и така нататък. От какво имат нужда? Имат нужда от подкрепа, имат нужда от натрупване на опит. Младите, младите момичета, с които се срещнах, а, ми казаха, ми искаме да правим много неща, но не знаем как да ги направим, ние нямаме опит. Като се върна в ООН, в, е, в Нью Йорк, ние ще разработим една програма, за да подкрепим младежките организации. Те са брилянтни, блестящи, ентусиазирани е, и не чак най-младите можем да бъдем блестящи а, много добри, но ние трябва да подкрепяме такива организации. Освен това, ние трябва да подкрепим и онези правителства, които имат желанието да помогнат а, по, а, израстването на жените в политиката. Много неш... са нещата. Освен това, аз обичам мейнстриминга. Защо? Защото когато се каже развитие и включване на половете равноправно и така нататък. Не, не, така е, обаче не е съвсем така, ако само се говори. Трябва да сме осигурили в бюджета финансовата възможност да се създава тази ситуация. И накрая приключвайки продуктивните права и така нататък. Трябва да мислим в глобален контекст и предизвикателствата, пред които си изправяме като човеч... човечество. През 2050 година ще има между 9 и 10 милиарда човека. Но а, в а, а, страните, в които ръждаемостта е най-висока, са най-бедните обикновенно. Ето защо ние включваме Ето защо включваме много нови неща. А, плюс това живеем по-дълго, поради което и по-дълго живеем с хронични болести. Еми, ако простичко го кажа, повече ставаме, по-бедни сме и по-болни. Какво трябва да се направи? Трябва да се пребавим с бедността, но трябва да мислим и за населението, не само семейното планиране. Когато работихме с Мишел Седибе, се разбрахме, че трябва да интегрираме а, а, с, работата на службите по семейно планиране с а, службите, които се борят с хиф и спин. Защото не можем да продължим да закъсняваме. А, тоест да възникне проблема, че после да му търсим решение. Не, ние трябва да осъществим а, превенция, профилактика, а, ранна бременност, ранни а, на, а, женитби и така нататък. А, жените трябва да бъдат а, лекувани а, а не само като майки, а, защото когато една жена роди, тогава и се обръща а, медицинско внимание или внимание от лекарите и после забравят всички. И накрая бих искала да кажа, че за мен е много голяма чест, че съм тук сред вас. И има толкова много неща, които трябва да направим, мъжете и жените. И ние работим в това да бъдем в съюз с мъжете във всички тези сфери. Освен това, имаме а, много герои на това движение, но имаме нужда от още повече. Надявам се, че в пленарна зала, когато следващия път дойде, ще има толкова жени, колкото и мъже. Е, Елеонор Рузвелт а, а, ако беше тук, щеше да каже, а, ще, а я бяхме попитали, доволна ли сте, че има толкова жени в а, ООН, тя щеше да ми отговори, още ли се борите по това въпрос? Аз мисля, че отдавна е приключил. Благодаря ви за вниманието още веднъж. Благодаря. Да, благодаря много, госпожо Бъш. Това беше изключително интересно да ви слушаме, да слушаме за вашия опит,